Morning, Добро утро, дами и господа, още веднъж. Е, вече сме всички заедно. Всички, които решихме да участваме в това важно и приятно заседание, е, съм, е, като членове на Комисията по регионално развитие, за нас това е удоволствие и е, искам да приветствам от ваше име с добре дошли представителите на Комитета на регионите. Благодаря ви за участието, благодаря на колегите от Комисията по регионално развитие. Високо оценяваме възможността да обсъдим съвместно е, седмия доклад по кохезионната политика съвместно с колегите от Комитета по регионите. Искам да приветствам приветствам господин Освалт и да го поздравя с избирането му за председател на комисията Котер. Ние имаме чудесен съвместен опит. Надявам се, че ще продължим в същия дух. Добре дошла и на комисар Карецо. За нас е удоволствие да я поздравим с добре дошла днес тук. Трудно е, е било да стигне до парламента. За всички нас днес беше трудно да стигнем до парламента. Е, за нас ще бъде удоволствие да ви слушаме и е, да получим информация е, по седмия доклад по политиката за сближаване вашето мнение, вашите възгледи, вашите послания към е, е, комисията КОТЕР от Комитета на регионите и Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Е, от самото начало ви предупредих, че ще съкратя своето изложение. Ще говоря възможно най-кратко, защото според мен е най-важно да чуем какво ще каже госпожа комисаря. Единственото, което искам да кажа, че ние в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент е, е, сме съсредоточили усилията си, ние сме амбициозни и мобилизирани, е, за да работим е, по бъдещето на политиката по сближаване, като политика, която е в сърцевината на политиката на Европейския съюз по принцип. Ще се опитаме да покрием всички аспекти на бъдещата политика по сближаване. Ще видим как ще работим по различните инициативи и тяхното приложение, разбира се. Ние вече сме публикували нашето мнение за бъдещето на тази политика е, по силата е, на е, доклада по собствена инициатива на Европейския парламент върху бъдещето на политиката по сближаване. Ще продължим да работим по седмия доклад по сближаването. Ние е, обсъждаме важните въпроси на всяко съседание и е, сме постигнали съгласие по някои от основните послания по бъдещето на политиката по сближаване. Първо, ние сме постигнали съгласие по необходимостта да се промени тази политика по възможно най-добър начин, да използваме целият натрупан до сега опит за правилното разработване на бъдещата политика, която да бъде насочена към потребностите на европейските граждани. Както казахме и вчера по време на церемонията по откриване. Потребностите на гражданите трябва да бъдат в сърцевината на нашите усилия, ние трябва да се занимаем с всички промени и подобрения на политиката по сближаване в отговор на тези потребности, на нуждите на гражданите. На второ място, ние смятаме, че възникват повече възможности за съчетаването и близкото сътрудничество между политиката по сближаване и другите видове политика на Европейския съюз. Доброто съчетаване между политиката по сближаване, политиката в областта на образованието, на развойната дейност, на социалната политика, на търговията, е, развитието, е, включително и на регионалното развитие, разбира се. Много е важно за бъдещето на, нашия, на нашата жизнена гъвкава политика по сближаване, която е, да бъде разбираема за гражданите, а но също така да откликнем и нуждите на Европейския съюз, който е изправен пред нови предизвикателства. Политиката по сближаване трябва да бъде открита спрямо настоящите предизвикателства пред Европейския съюз миграционна политика, природни бедствия, промените в климата, економическите проблеми, проблемите е, по економическия растеж и създаването на работни места, високата степен на безработица в някои региони. Всичко това са предизвикателства и политиката по сближаване има възможността и потенциала да отрази всички тези предизвикателства. Това е нашия възглед и е, ще бъде интересно и важно за нас като допълнение към нашата работа да чуем и становището на Комитета на регионите, както и да е, чуем какво ще каже госпожа комисаря по седмия доклад. Е, спирам до тук, както обещах. Казах, че ще говоря кратко. Спирам до тук. Давам думата на господин Освалт, за да продължи с приветствията. Uh, Добър ден, дами и господа. Да, признавам. А, а, много късмет имам. Току-що си намерих очелата. А, но така или иначе, смятам, че мога да се съглася с всичко, което каза госпожа Михайлова. Благодаря на всички, които са тук присъстващи да чуят този документ от името на комисията. Искам да благодаря на госпожа Михайлова. Искам да кажа също, че ще продължим така. Благодаря и на господин Катанея от комисията Котер. И се радвам, че можем да дискутираме в такива специални дни, като днешния. И смятам, че а, трябва да обсъдим всички въпроси, защото знаете, че вече 8 месеца се разглежда регламента. Искам също така да представя господин Спиридон, който е, ми е заместник няма да се разпростирам и ще дам думата на госпожа комисаря. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа комисар Крецо. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. господин председател също на Готер. Много се радвам да съм тук и да участвам в тази в това заседание и също в тази седмица на европейските региони. Това е много важен документ. Седмия доклад по кохезионната политика. Смятам, че доклада изпълнява изискванията за това как всъщност кохезионната политика оказва резултати върху регионите. И също този доклад дава много тема за размисъл. Както каза госпожа председателката, наистина дискусията днес е много по-важна, когато и да било, защото изготвям, се приготвяме да влезем в последната фаза на преговорите по европейския бюджет. Знаете много добре, че е, председателя на комисията Юнкер вече обяви, че първият проект за е, многогодишната финансова рамка ще бъде представен пред парламента следващият месец май. Така че имаме 8 тежки месеца на подготовка. И в Комитета на регионите, комисията, парламента, всички заедно а, трябва да решим какво трябва да се направи. И това ще се реши след като обсъдим подробно какви действия са необходими и какви пари. Какво трябва да се направи според мен? Всички знаем, че а, имаме причини да сме оптимисти, защото европейската економика започна отново да се развива, но и създава заетост, но така или иначе има много страхове, които са свързани с економическата криза. И те са отразени в резултатите от изборите и също и в известна нетолерантност, която виждаме в нравите. И мисля, че трябва да се борим заедно, да запазим солидарността, която държи заедно обединен целият Европейски съюз. Ето, за това говори седмият доклад за ситуацията на кохезионната политика. Ето това ни казва този доклад и а именно, че има голяма част от европейското население, което остава изключено въпреки растежа и а, заедостта. Виждате, увеличава се безработицата през последните години и от ключово значение да разберем, че ситуацията не е еднаква за всички. Има региони, които имат по-високо ниво, отколкото преди кризата и други, Трябва да разберем това разминаване в нашето общество и да се опитаме да поправим разликата. Много е важно да се вземе предвид местното измерение в регионите, защото на много места хората са бедни, дори още от преди кризата. За съжаление, в твърде много европейски региони хората нямат избор и не могат да намерят една подходяща работа, просто няма възможности в този регион. Много често те трябва да напуснат дома си, за да търсят работа. Това е много типично за някои региони. И, например, това са регионите, където и които не успяват да се справят с прехода от индустриалната политика. Така че много хора всъщност е, търсят по-добри възможности и е, сега, повече от когато и да било, трябва да се борим с а, е, а, този проблем и трябва да гарантираме, че всеки европеец има достъп до работа в района, където живее. Именно за това а, съм убедена, че кохезионната политика трябва да продължи да подкрепя уеднаквяването на нивата в регионите и също да се работи върху социалното включване, равните възможности за всички региони. Така че, според нас имаме нужда от повече Европа и то навсякъде и а, в каква насока трябва да се развиваме с цел новите приоритети. имаме доста критики, които получаваме въз основа на нашите политики. Някои казват, че много бавно напредваме. Да. А, но така или иначе правим всичко възможно и а, ще бъде добре да си сътрудничим повече с местните власти в това отношение. Знаете, че имаме споделено управление. Тук сме да гарантираме финансирането, да бъдем улесняващото звено. Но когато става въпрос за прилагане на практика, 100% отговорността на държавите членки. И тук, за съжаление, цифрите не са блестящи за тази а, финансова рамка. Много е важно да погледнем сериозно на резултатите от кохезионната политика, които понякога биват възприяти погрешно. Тази кохезионна политика показва, че всъщност работи, въпреки всичките критики. Работи, защото наистина уеднаквяването вече започна и а, има вече макроекономически ефект. Работи, защото изпълнява ам, обещанието на Европейския съюз да даде нужните а, минимални условия на живот, добри транспортни връзки, училища, а, детски градини, болници, широколентов интернет а, е, и това се прави чрез местни проекти. Работим заедно с администрацията, с гражданското общество, с бизнеса. И според мен това е най-видимата политика, най- която дава най-видимите доказателства за това, което се прави. Разбира се, а, не сме перфектни. Има и други възможности за подобрение. От месеци насам мислим по този въпрос и дойде време да представим конкретни идеи за реформата на кохезионната политика. Това е нашата обща цел да реформираме тази политика, най-вече заради нашето население. Виждам четири основни стълба на кохезионната политика за бъдеще. Първото доверие. И на церемонията по откриването вчера се говореше много точно за доверие или липсата на доверие между европейските граждани и политиците и институциите като цяло. Споделеното управление означава също и споделени отговорности, но също и споделено доверие. Знаете много добре, че за периода 2014-2020 вече има процедури, които посочват управлението, системата на контрол и рамката като цяло на това взаимно доверие. И ето сега имаме тази рамка за по-високи гаранции. И смятам, че настоящата система за гаранции трябва да остане непроменена, за да може прилагането на практика да започне още от първия ден. По-силно доверие означава също по-силно лидерство и по-силно изпълнение. Това означава, че настоящият процент на съфинансиране не може да продължи на такова ниво. Националното финансиране отговаря добре, трябва да отговаря добре на националните бюджети, но то не може да е само. Трябва да върви заедно с европейското. Също плащането на бюджети, на, на разходите по проектите, трябва да помислим сериозно по системата, когато а, не се гледат какви са наистина разходите по тези проекти, какви са сметките, ами се дават пари така. Също трябва да помислим и повече за енергийната ефективност. Втория стълб са постиженията, резултатите. Говорим много а, не знаем докъде ще стигнем на, с преговорите по Брексит. Не знаем а, ко, как държавите членки ще запълнят тази празнота. Не знам как ще се справим с новите предизвикателства. Смятам, че трябва да се съсредоточим повече върху резултатите. И а, смятам, че много много постижения вече са на лице, но трябва да продължим. И тук имаме вече една рамка, създадена от законодателите, и сега трябва да отидем дори още по-напред. Първото, което трябва да дискутираме е как да се харчат парите, и смятам, че кохезионната политика трябва да се средочи върху по-малко области, отколкото на сега, по-настоящем. По този начин тя ще бъде по-ефективна и ще се увеличи видимостта на нашата политика. Една от идеите е евентуално да а, видим какъв ще е списъка с целите, да имаме по-малък такъв, да имаме интегрирани цели, а, браншови такива е, добре обмислени и ориентирани. Също трябва да помислим как да подсилим структурните реформи, обществени инвестиции, да видим в кои области са най-ефикасни и а, е, мисля, че имаме достатъчно доказателства за това. Така че ще е, дадем допълнителни положителни мотивации в това отношение и смятам, че трябва да продължим в тази насока. Също не знаем как ще, е, трябва да разискваме те първа как е, да изградим подобни инициативи извън а, кохезионната политика или да, са, да се включат е, тези мотивации само вътре в кохезионната политика, но така иначе трябва да има връзка между структурните реформи и кохезионната политика. А, много добре знаем това. Това е част от а, документа за размисъл, също и за задълбочаване на а, Валутния съюз. И също считаме, че трябва да се елиминират всички механизми, които доведоха до забавенето в прилагането на практика за този програмен период. Имаме нужда от повече бюджетна дисциплина и да използваме наличните фондове а, за първите две години, не три години, както го правихме до сега защото три години а, е, ни се струва дълъг срок и някак си не бързаме да прилагаме на практика проектите. А, трето, гъвкавост, третия стълб. Всички знаете, че по време на тези три години се сблъскахме с много неочаквани събития, природни бедствия, земетресението в Италия, също в случая с заводите Caterpillar в Валония. Така че, виждате, при Европейския съюз се сблъсква с нови предизвикателства от отрицателните ефекти на глобализацията или притока на бежанци. Така че приоритетите са фиксирани за 7 години и много често в този случай програмата е много твърда за промяна, много трудна за промяна. Трябва да има една част от средствата по кохезионната политика, които да бъдат вид буфер и да могат да бъдат пренасочвани бързо. По този начин нашата политика ще бъде по-гъвкава, а нужната гъвкавост трябва да се предвиди другаде със съответните бюджетни финансови мерки. Така че гъвкавост за нас ще бъде а, нужна и ще бъде направена а, с е, упростяването на а, целият пакет. А, упростяването е четвъртия стълб. Това също е приоритет. Очаквам парламента да приеме регламента Омнибус. Знаете, че от 4 януари ще може вече да се използва да се използват новите мерки, въведени в пакета Омнибус, улесняването на комбинацията от фондове, също възможността да се използват фондове за иммиграцията и така нататък, но знам, че трилога продължава, така че надявам се, че ще намерим обща позиция, възможно най-бързо. И така, според мен имаме нужда наистина от една книга, така да се каже, и всичко да върви в посока а, упростяване и еднакви правила. Знаете, че имаме много конкретни проекти на терена. А, например, когато става въпрос за широколентовият интернет а, по фонда за, а, за развитие на селските региони, почти няма условия. И ако бенефициентите искат, поискат да се възползват от кохезионната политика, там пък трябва да представят, да отговорят на много условия. Така че, знаете, трябва да има еднакви правила за всички. Надявам се, че ще бъдем все така амбициозни и наистина вярвам, че това ще улесни координацията а, чрез подобни кръстосани ресурси. Същото въжи и за одита. Имаме ситуации, при които бенефициентите посвещават повече време на одит, отколкото на прилагане. Не е необичайно за за властите, както и за бенефициентите, да бъдат подложени на одит от различни одитни органи за един и същи период и за един и същи суми и проекти. Смятам, че не може така да се продължава. Трябва да имаме принцип на единен одит, да сме сигурни, че одитните органи се координират помежду си. Това ще улесни работа на тези, които а, прилагат на практика политиките а, навсякъде, във всички кътчета на Европейския съюз. И много съм тъжна да видя в много държави младежи, които казват, че а, се отказват от нашите финансирания, защото процесът е много бавен, много труден, много бюрократичен. Така че Наистина има нужда от упростяване и гъвкавост, за да се позволи на кохезионната политика и на Европейския съюз да се изправи с тежките предизвикателства. И съм сигурна, че работата ръка в ръка с Европейския парламент, с комисията Котер ще допринесе много и ще покаже как Европейския съюз може да работи заедно, силен по основните си ценности, като мир, демокрация, солидарност, свобода и просперитет за всички. Благодаря на всички. Очаквам въпросите. Thank you, Commissioner. Uh, Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за тази много интересна реч която предполагам ще събуди много въпроси и коментари. Както добре знаете, ние вече имаме опит. Ще пристъпим към обмен на мнения е, моля всеки да се представи, както Комисията е, по регионално развитие на Европейския парламент, така и на Комисията е, на, на Европейския економически и социален комитет. Първо давам думата на господин Ван Нистелрой, представител на Комисията по развитие на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря ви за предоставената възможност Комисията по регионално развитие и Котер, подобно на вчера, да осъществим този алианс, за да осъществим политически натиск върху бъдещата дискусия. Е, е, вероятно сте почувствали настроенията в е, Комисията по регионално развитие и в моята политическа група. Ние трябва да действаме, а не да чакаме трябва да действаме, трябва да пристъпим към подготовка. Доклада Весфалт е, посочва ясно какво искаме. Е, Комисията по регионално развитие иска по-добри резултати. Въпросът е обаче дали това е, се отразява на основната насока, е, която е отразена в документа от името на Комисията по регионално развитие. Аз нямам такова усещане. Имам чувството, че седмия доклад е сходен на шестия и на предишния защото в момента, когато финансовата рамка е малко или много ясна, когато вече тя е обнародвана, трябва да се вземат допълнителни мерки. Е, ние знаем, че искаме още нещо, но не знаем в каква посока върви дневния ред, след като бъде определена финансовата рамка. Европейския парламент е, е, е в ситуация, когато трябва да мисли какво ще стане през следващите 8 месеца. Ще чакаме ли, ще правим ли все едно и също, или искаме да кажем в каква посока искаме да вървим и дали вече е, пипаме регламентите в настоящия им вид. Е, в, в е, доклада на страница 50 и на 15, 16, 17 виждате предложения, е, които са резултат от документа по размисъл. Това не са нови идеи. Не са нови идеи по сближаването само по себе си. Така че, от гледна точка на парламента и на Комитета на регионите, трябва да отговорим с каква скорост искаме да се движим има основни въпроси, защото няма освояване на средствата. Примерно имаме някакви резерви, резервни фондове, които са на лице. Има някои страни, които могат да ги почерпят бързо, така наречения фаст трак, както е посочено в доклада Освалт, или чакаме. Какво чакаме? Най-бавните страни, примерно Румъния, където има изключително слабо освояване на средствата. Така че, вие твърдите, това е в ръцете на държавите членки. Да, вие сте написали 200 страници регламенти, е, още 200-300 по изяснения. Така че за държавите членки им се събират 1000 страници по прилагането. Какво да правим? Така че, за да не настъпи хаос, ние трябва да ние трябва да, да, да се обезпокоим. Три решения. Три решения след взимането на решението можете да го приложите. Сега в общините са необходими инвестиции. Имаме толкова богат опит в най-различни области. Всичко е на лице от познанията, до интернет обществото, взаимосвързаността, транспорта, социалната политика, околната среда и така нататък. Е, няма да чакаме резултати след 7 години. Аз съм съгласен с вашите идеи е, повече пари в европейски ръце. Вижте как е, работи Европейския фонд за свързване. Е, те остават ли още в политиката по сближаване? Има толкова много държави, е, въпроси към държавите членки. Ако не ги използвате, ги губите. Това е нормално. Е, защо ние взимаме пари от дънакоплатците? Така че изтъквам тези точки, за да кажа, не можем да чакаме парламента ще чака до следващата година, за да реши някои от тези проблеми. Нямам усещането, че това е, е отразено в доклада. Благодаря ви. Това са първите бележки от моя страна. Вчера на заседанието на координаторите говорихме за скоростта. Господин Жало, той седеше до мен, френски колега, който беше работил по седмия доклад от името на Комисията по регионално развитие. Председателката благодари господин Освалд. Uh, Благодаря. Една забележка. Опитах се да бъда кратък в началото. Е, нашите доклади вече бяха представени на последното заседание. Ставаше въпрос за кохезионната политика до 2020. Е, можете да ги намерите и отвън. Е, господин Жерар също давам му думата. Хвала за беседо, спощвана комисарка Крецова. Благодаря ви за това, че ми давате думата, госпожо комисар, скъпи колеги. От е, седмия доклад по сближаването става ясно, че в момента в Европейския съюз настъпва економическо възстановяване, нараства брутния вътрешен продукт и заетостта. Е, е, разликите между регионите намаляват, но не навсякъде. Та, въпросът е дали всичко се прави в достатъчно широка степен. Аз съм от Словения и мога да ви кажа, че нашите граждани не са сигурни за бъдещето си. Те изпитват страхове и безпокойства, особено тези, които живеят в регионите, които не са така развити. Те се чувстват застрашени. За така че сега е момента във връзка с този доклад да говорим за политиката по сближаване за в бъдеще, след 2020 година. Е, според мен е необходим е, по-силна, по-ефективна политика по сближаване, е, която се основава на по-голяма субсидиарност, упростяване, гъвкавост и, както вече казах, на по-голяма солидарност. Политически краткия възглед на Комитета по регионално развитие на Европейския парламент е разписано в становището на Михаел Шрайдер от тази година. Като имаме преди предизвикателствата, пред които Европейския съюз е изправен, е, трябва да е, вземем предвид факта, че е необходимо да говорим и за финансовата рамка, която подкрепяше политиката по сближаване в известна степен до сега. Проекта отразява потребностите на нашите граждани и не на последно място това означава, че по този начин гражданите могат да почувстват какъв е смисъла на Европейския съюз аз е, подкрепям е, е, алиансите, нали, съюзите и координацията в името на сближаването. Политиката по сближаване е една от основните политики на Европейския съюз. Искам да благодаря на всички, които работят по тази политика. Госпожо Крецо, комисар Отингер, благодаря и на всички депутати в Европейския парламент. Накрая бих искал да приветствам с добре дошли всички гости и да благодаря на председателството за събитието, което ще бъде организирано в София през 2018 година. Благодарим ви за поканата. Трябва да говорим още повече за комитетата по сближаване. Господин Гуцолино има думата от Комисията по регионално развитие. Да. Искам да направя някои първоначални коментари във връзка с вчерашния доклад. Вчера имахме разискване по него. Първо искам да кажа някои неща в общ порядък. Мисля, че, че ние постепенно преодоляваме економическите и социални кризи, които съществуват в е, Европа, т.е. които се случиха в Европа през последните години. И е добре кохезионната политика да бъде подложена на подробен контрол, какви са резултатите от нея през последните години, дали са намалени разликите между регионалните системи или са се увеличили. В този цикъл проличава, че кризата се преодолява по различен начин и има различно въздействие. Има много големи разлики между севера и юга, изтока и запада. Има и още едно добро основание да засилим кохезионната политика, за да можем наистина да обхванем всички региони на Европа и да водим една кохезионна политика, която наистина оправдава своето съществуване и води до конвергенция между отделните региони. Това трябва да посочваме винаги и може би също да засили мотивацията, за да може кохезионната политика в финансово и политическо отношение да бъде засилена, защото тя е от основополагащо значение за Европа. А иначе мога да се присъединя към коментарите на господин Ван Нисторай. Ние имаме 8 месеца време до представяне на програмата за реформиране на кохезионната политика и новата многогодишна финансова рамка. Как можем да използваме тези 8 месеца? Какво може да направи Комисията за регионално развитие в парламента, заедно с приятелите и колегите от другите институции е, да речем, специализираната секция Котър на Комитета на регионите. Как можем да постигнем конкретни резултати, например под формата на доклад, те да бъдат отразени. Да речем, е, способността за освояване би била важен въпрос. Ние трябва да обсъдим този въпрос заедно с колегите от Котер. Какви пречки са съществували за е, освояването, какво е довело до забавянето му? Новият регламент от 2014 година или пък е довел до е, затруднения. Много често е трудно пактът за стабилност и растеж да се съгласува с засилените инвестиции или пък административния апарат, трябва ли той да бъде реформиран? При способността за освояване на средства си задавам въпроса дали да не бъдат взети предвид и други фактори. Ние трябва да казваме не само не или да на кохезионната политика, а трябва през следващите 8 месеци да работим заедно, да определим специфични теми, които са се оказали проблемни при освояването на средства. Затова аз искам да попитам, кои са факторите, които допринасят за успеха на кохезионната политика. Аз подкрепям идеята да задълбочим точно този аспект. И позволете ми още два коментара накрая. Приключвам. Знам, че нямаме неограничено време за изказване връзката с европейския семестър, очевидно е, че ние имаме срок на програмата 7 години и по тази причина не можем всеки 6 месеца да я подлагаме на проучване поради европейския семестър, така че трябва да видим какво е съотношението между европейския семестър и кохезионната политика. Това се отнася най-вече за структурни реформи и публични инвестиции. Структурни реформи в администрацията. Тук бихме могли да разглеждаме европейския семестър като е, подкрепа поради факта, че тези фактори ще бъдат подлагани на периодична проверка. Това мисля, че е допълнително натоварване. То няма да бъде отразено, според мен, в новия регламент. И бих казал, че е, тази тема дори в теоретично отношение беше погрешна като подход. След това в практиката проличаха някои неща в Испания и в Португалия, че тези критерии не можеха да бъдат прилагани. Аз съм за единен фонд. Смятам, че в това отношение подходът за реформи трябва да се опрости. По този начин ние ще имаме плавен преход от една фаза на програмата към друга и то с необходимата скорост. А иначе аз мисля, че имаме добър подход, имаме и 8 месеца на съвместна работа, които ни предстоят. Така че да осигурим за европейските граждани ефективна кохезионна политика. Благодаря. Следващият оратор господин Бон. Благодаря. Съвсем накратко. Този седми доклад казва това, което Европейската комисия иска да каже и това, което повече от нас искаме да кажем. А именно, че кохезионната политика функционира, наистина работи добре. Да, ако измерите с критериите, с индикаторите, например, заетост, БВП е на глава от населението. Кохезионната политика работи така, както е измерено с тези индикатори. Интересният въпрос за мен е как бихте се почувствали, ако нямахте първи, втори, трети, четвърти и така нататък кохезионни доклади? И мисля, че отговорът ми щеше да бъде, че всъщност изглежда много по-различно то от това, което е тук, което имаме тук в 2017 година. Всъщност, а, това, този доклад тук показва, че кохезионната политика работи. И смятам, че това, което не разбираме или пропускаме от общата картина тук, е всъщност териториалният аспект на кохезионната политика. Не сме се съсредоточили добре върху тях. В главата по кохезион, кохезията на територията в седмия доклад няма достатъчно задълбочен анализ на предизвикателствата пред различните региони. И това за мен е, за съжаление, тъжно е. Защото това, което е важно в кохезионната политика е какво се крие зад нея. Какво е важно за инструментите за финансиране, за да позволят резултати. И като кажа инструменти, това не означава само финансовите инструменти на Европейския съюз когато разглеждаме териториалните аспекти, ние трябва да разгледаме и европейски, и национален, и регионален аспект, обществен и частен аспект също. И смятам, че индикаторите за тези аспекти са нещо, на което трябва да се съсредоточим. Кохизионната политика работи, но трябва да видим териториалното измерение и трябва също да видим интегрираното измерение, което също на този етап не е представено. Благодаря. Сега господин Томашич от Реги. Хваля лепа, госпожа председнице. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар Крецо, много внимателно и слушах вашето изложение и подкрепям вашия доклад и в частност втория стълб. Смятам, че че по този начин ще се създаде добра база за новата економика. Освен това смятам, че бъдещите структурни реформи са много важни. Вие самите казахте, че точно това се обсъжда и в момента се работи по този въпрос. Искам обаче малко повече данни за структурните реформи, защото всеки път когато съм говорила за структурните реформи, поставям същия въпрос, така че много ви моля за по-точни данни. Госпожа Ландегрен. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, извинете, този доклад е, идва точно на време, защото поставя добра основа за кохезионната политика и нейното бъдеще. Аз поделям схващането на господин Ван Нистелрой. Ние трябва бързо да реагираме сега. Искам да посоча обаче, и следното, а то се посочва и в много доклади, че кохезионната политика наистина трябва да даде добри резултати и то повече и точно това проличава тук. Не само териториалната кохезия е важна, трябва да има добавена стойност. Алберт Борт зададе въпрос, който сме чували и в миналото, как могат различните географски аспекти да бъдат взети предвид. В Швеция, например, ние сме дефинирали различните области в различните региони и там, например, се посочва намаляване на безработицата, увеличаване на заетостта, борба срещу престъпността и така нататък. Всичко това са аспекти или по-скоро дейности, за които съществуват е, статистики. Наблюдаваме застаряване на населението и за всички тези дейности и аспекти ни е необходима информация, за да видим какви са бъдещите европейски предизвикателства пред нас и да можем да прецизираме нашата работа. На пръв поглед нещата изглеждат добре, а ние след това ще проследим бъдещото развитие. Ще трябва да се занимаем с нови стратегии за регионите в Европа, трябва да си поставим цели за устойчиво развитие, също да се изправим пред предизвикателствата, които са пред нас. Едно е ясно и това проличава от доклада, а именно, че за първи път сега броят на бедните хора в Европа нараства. Това е демографската структура в Европа и тя представлява предизвикателство за нас. Трябва да има повече хора в Европа, които да могат да работят е, в полза на застаряващото население. Жени на пазара на труда, да речем, Имаме обаче и едно по-възрастно поколение, което би могло да работи по-дълго. След това въпроса с миграцията, на него също трябва да обърнем внимание. Кандидати за обежище трябва да се погрижим за тяхната добра интеграция в обществото. В доклада се засяга демографското развитие и въпросът е как по-възрастното население може да бъде включено в инфраструктурата, широколентовия интернет и така нататък. Това са въпроси, които са актуални в Швеция. Достъп до обществения живот за по-възрастното население. След това обществен транспорт. Всичко това са важни аспекти. Ние бихме могли да насочим доклада в една малко по-различна посока, обаче ще трябва да се занимаем и с обществените политики. Смятам, че бихме могли да създадем по този начин повече принос в Европа. Господин Ван Митенберг. Well, uh, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, винаги е удоволствие за нас да ви посрещнем тук в нашата комисия. Още по-голямо удоволствие е, че в тази зала има представители и на властите, които представляват целия Европейски съюз, представители на Комитета на регионите. Първо, моля за извинение, че закъснях, пропуснах вашето въведение, но като депутат от Нидерландия аз аз съм запознат с споразумението за коалиция в Нидерландия. Аз се радвам, обаче от друга страна съм малко тъжен, защото знаете каква е конкуренцията между регионите в Белгия. Ще е необходим още по-дълъг период за ново коалиционно правителство. Връщам се към кохезионната политика. Връщаме се към сериозната работа. Седмия доклад, той ме радва в сравнение с шестия доклад, е, който се съсредоточава съсредоточаваше върху преодоляването на препятствията по европейските граници, което означава е, да се спрем на интернет. Аз е, както и моята група, е, групата на либералите, винаги сме настоявали на значението на интернет, както за бъдещето, но това има и предполага по-големи инвестиции е, в регионите, където няма достатъчно транспорти, улеснения за е, научна дейност в целия Европейския съюз. Е, ние искаме това да се включи в така наречения доклад Освалт, възможности за съфинансиране на инвестиции. Е, бих казал, че е, това е наследника на програмата Свързана Европа, научно-развойна дейност във връзка с е, и промените в климата. Те не признават никакви европейски граници. Всичко това трябва да бъде обект на внимание в целия Европейски съюз, но и инвестиции в хората. Ние трябва да настоим на значението на интернет, на трансграничното сътрудничество и винаги, когато трябва да се подобрят възможностите за мобилност на пазара на труда в гранични райони. Е, втората тема, на която искам да се спра, градското измерение на европейските политики. Е, тук имаме иновационни дейности. Е, аз се радвам, че вие разширихте програмата за иновиране да бъде разширена с една година, за да се даде възможност да се инвестира в иновативни проекти в нашите общини кога това е свързано с економически ръст и с заетостта. Така че трябва да има приемственост и след 2020 година. Не смятам, че това трябва да бъде централно, но все пак трябва да се подобри до стъпа на европейските общини до европейско финансиране. Или чрез финансови инструменти или чрез традиционни гранти. Това ще даде възможности за засилване на партньорството. Е, трябва да се възползваме от набраната инерция е, в историята на политиката по сближаване. Може би е силно да се каже, е, много неща са залог както е, за общините, така и за Европейския съюз като цяло. Гледаме новото е, законодателно предложение за следваща е, финансова рамка. Ние не искаме да има революция, да има еволюция. Говори от името на моята политическа група. Политиката по сближаване трябва да бъде сведена до нула. Вие решавате при малко подобрение, но много от нас е, е, смятаме, че трябва да има революция, трябва да се направи нещо повече след 2020 година с по-малко европейски средства. Това засяга живота и вече сме го почертали. Е, трябва да се направи нещо повече чрез финансови инструменти, т.е. трябва да има средства на място, но когато говорим е, за някои държави членки, трябва да има структурни реформи, т.е. връзка между конкретните предложения за всяка страна, европейския семестър и политиката по инвестиране, да се спреми на малките средни предприятия, на развойната дейност, но за да може цялото общество, цялото европейско общество да бъде по-гъвкаво, за да устоява на промените на климата. Не мисля, че когато засилим политиката по сближаване. По този начин това ще бъде най-добрата ни защита срещу критиците, които винаги критикуват политиката по сближаване. Мисля, че това би бил най-добрият адвокат, най-добрият защитник е, би било по-доброто, бъдещото подобряване на политиката по сближаване. Заедно с председателството ние работим в този дух. Ще ви предоставим документ по нашата политическа позиция от името на всички политически групи в Европейския парламент трябва да съчетаем усилията си е, е, от много гледни точки, за да постигнем европейската добавена стойност, която очакваме. Господин Освалд, давам думата от наша страна на следващи изказващ се. Благодаря. Благодаря, госпожо председател на Реги, господин Освалд също. Благодаря и на колегите, които взеха думата. Наистина положителни послания чухме тук. Глава 6, според мен, е най-важната глава в този доклад относно цялата работа, която е извършена. И ако сравните глава 6 с останалите документи, с акцентите и с резюмето, а, мисля, че наистина трябваше, ако комисаря, примерно, трябва да разгледа възоснова на това резюме какво да запази, да запази ли кохезионната политика, мисля, че няма да има колебания. А, приветстваме презентацията също и на комисията Реги. И също смятам, че трябва да работим, най- да, да говорим най-вече за успехите на кухнята политика, да погледнем положителните страни. Много много се ядосвам, като виждам непрекъснато думата криза в различни европейски документи. Знаете, че има много положителни неща, които се случват. И може би ще е добре да отидем в европейските градове региони и да попитаме хората, смятате ли, че сме на правилния път. Ще видите, че всички региони вървят напред господин Милтенбърг беше говорил за еволюция, че еволюцията е по-хубава от революцията. Да, ето такъв е случай. Имаме нужда от повече комуникация, не от изолиране. Имаме нужда от повече възможности за следващото поколение, за региони, които да се променят. Тези региони, които напредват най-бързо, трябва да са фаровете, водещите региони, за целият Европейски съюз. Виждаме силата от обединяването. Имаме нужда от по-силни работни, по работни отношения. И това, което виждаме в този доклад е, че като че не се позовавате достатъчно на Комитета на регионите, институция, която всъщност е основна за този доклад. През изминалите 2-3 години Комитета на регионите издаде толкова много установища, как да се подобри да се подобрят индикаторите за развитието на територията, така че ми е мъчно да видя, че не е включен Комитет на регионите тук във вашия доклад. Трябва да работим заедно. И смятам, че Котер е важна комисия Реги, пое, Реги поде много от нашите инициативи в своя доклад за градивните стълбове, така да се каже. Така че благодаря за поканата. Напълно съм съгласен с а, депутатите, че трябва да работим сега. Благодаря. Thank you very... Благодаря, госпожа Мишелс. Ja, herzlichen Dank. Благодаря, госпожо председател, госпожа комисар или господин председател, също като бив член на Комитета на регионите, активен член, е, разбира се, съм много радостна да видя отново старите колеги и да се запозная с нови, например Албер Бор и други. Радвам се, че тук сме отбелязали напредък в нашето сътрудничество. Дали еволюция или революция? За мен това е относително без значение, обаче особено важен е един основен момент и се обръщам към Алде да не се продължава до сегашната практика. Сега дали по пътя на еволюцията или революцията, аз не се страхувам от революция. Седният доклад за кохезията отчасти ме изненада положително и яснотата в констатациите, че пропаста между по-богатите и по-богатите бедните региони, въпреки положените усилия, се увеличава, това не ме изненадва. Обаче това, което ме изненадва е ясно очертаната основна политика в е, смисъл на абсолютна необходимост от кохезионна политика. Всички, които участваха през последните мину... месеци в е, тази дискусия, знаят, че това не е нещо, което се разбира от само себе си. Затова благодаря на госпожа Крето за толкова ясните думи. Също така ме изненада положително преходът към по отношение на регионите. Смятам, че това е много важен подход. Аз мисля, че госпожа комисара посочи основните стълбове и то много правилно. Тук сме съгласни, обаче има едно но. И това но е следното. Може би е, ще се обърна към господин Ван Нистелрой, може би това ще би изненада, но смятам, че в доклада липсват конкретни предложения. Ние не сме в година нула по отношение на дискусията за кохезионната политика, както Комитетът на регионите, така и Европейския парламент са поставили акцентите, очертали са основните стълбове и аз бих си пожелала в седмия доклад за кохезията да се разгледат определени въпроси, като например тези, които посочи Албер Бор за териториалните предизвикателства. Какви конкретни различни инструменти могат да бъдат прилагани в случая? Какви модели предлагате като комисия конкретно? Бих си пожелала повече смелост – за да може дебатът да оправдае това, което ние защитаваме като цяло, като кохезионна политика и същевременно реформа в смисъла на актуалните предизвикателства. Така че обобщавам от една страна положителни елементи, но като цяло смятам, че тези следващи 8 месеца трябва да се използват за конкретни предложения, защото иначе ще бъдем атакувани от всички критици и няма да можем да защитим нашата кохезионна политика. Благодаря. You, uh, Председателя, благодаря uh, господин Паула Гранда. Е, добро утро, госпожо Михайлова, госпожо Крецо, господин Освалт. Е, Добро утро на всички. Тъй като закъсняваме, е, ще се спра на един аспект, на който обикновено се спирам. Е, трансграничното измерение при европейското сътрудничество. Поздравявам комисията за постигнатия напредък. В шестия доклад имаше две параграфи, където просто се казва, че териториалното сътрудничество в Европейския съюз съществува. Сега анализа е по-задълбочен. Смятаме, че целият процес по трансграничния преглед е много голям успех, защото имаше научен се системен подход при анализа на препятствията, които все още съществуват. Е, единият от изводите е, е свързан с цифри. Цифри, които сочат, че инвестирането е, при преодоляването на тези препятствия води до економически растеж. Според проучването, е, ние сме отменили само 20% от наличните препятствия. Ако те отпаднат, това ще доведе до значително увеличение на брутния вътрешен продукт. Е, така че имаме добри доводи е, за инвестиции в е, преодоляването на препятствията. Тогава има висока възвръщаемост на инвестициите. Освен това искам да кажа, че трансграничното е, сътрудничество отива далеч отвъд економическия ръст. Аз живея в малко село и знам е, каква съществена разлика е, се получава в качеството на живот, ако имате добър съсед или съсед, който ви създава неприятности. Е, така че е, тук говорим за възстановяване на доверието, инвестиране отвъд економическия растеж, в междуличностните отношения, е, трансгранично, проекти между народи. Е, това може да подобри качеството на живота. Трябва да се спрем и на това. Затова ви благодаря за вниманието. Председателката благодаря. Следващи изказващ се. Благодаря, госпожа комисар, че от август сте на разположение за дискусия в нашата комисия. Докладът за кохезията е доклад, който очаквахме с нетърпение и аз, предвид на предналото време, съвсем конкретно ще се спра на точките, които са важни за нас, зелените, и които ние ще подчертаваме през следващия период. Първо, присъединявам се тук към колегата от ГУЕ, която говори преди мен, е, че е, съвсем в положителен дух трябва да отбележа, че седмия доклад за кохезията, е, както проистича и участия такъв доклад е абсолютно необходим за кохезионната политика и е неотменна част от структурните фондове, е, и публичните инвестиции. В някои региони структурните фондове и последващите от тях инвестиции са единствените публични инвестиции. Аз смятам, че економическото и социално значение на кохезионната политика, най-вече като инструмент за преодоляване на кризи, не трябва да се подценява. Съвсем е, естествено, както каза госпожа председателката и други колеги, са необходими реформи, за да работим по-целенасочено в изпълнение на целите на Европейския съюз, които са и основата за ползване на средства от структурните фондове, например целите по Европа 2020. И в тази връзка моя първи въпрос, госпожо комисар, вие е, засегнахте това като едно от предизвикателствата и доклада за кохезията е съвсем ясен. Та въпросът ми е мерките за опазване на климата. Е, съвсем скромно ще формулирам, като кажа, че ние е, просто изоставаме зад нашите цели. Това подчерта и Европейската сметна палата. Това беше дискутирано и в тази комисия, а именно, че за този период средствата за защита на климата няма да бъдат освоени. И въпреки, че има много положителни опити от страна на административните органи, това не го оспорвам. Но както установява Европейската сметна палата, липсват ясни хоризонтални структури, положителни методи на мониторинг и проследяване. Така че въпросът ми е целите за защита на клината. Е, ясно е, да, е, че в този доклад е, трябва да има значителен напредък, за да се постигне тази цел. Така, как искате тези 20% за защита на климата през този период да ги достигнете, но и за следващия период. Тук искам да посоча, че трябва и повече амбиции по КОП-21. Мисля, че след като щатите искат да излязат от Парижкото споразумение, ние трябва още по по-интензивно да се придържаме към неговите цели. Е, вторият ми въпрос е свързан с шестия доклад за кохезията, разработка на нови показатели. Знаете, че поставям този въпрос винаги в шестия доклад за кохезията. Вие обявихте да въведете нови индикатори Beyond GDP, отвъд е, БВП, е, като харта за инвестиции. И в седмия доклад за кохезията изцяло ми липсва това той изцяло липсва. Така че в случая искам да попитам какво смята да прави комисията в бъдеще във връзка с разработката на такива нови индикатори, да речем екологични или социални. Има вече такива разработени показатели в различни сфери, така че те могат да се приложат и в регионалната политика след съответна адаптация. След това борбата срещу безработицата, работни места, които осигуряват издръжката на живот. Моя въпрос е дали така наречения ESF Share, т.е. делът на социалния фонд, който в държавите членки се използва за борба с безработицата, този дял да не се увеличи, да речем, на 30% и допълнителен процент за онези държави, където безработицата е над средното и да преодолеем по този начин е, неравенството. Благодаря. Now, uh, а сега господин Катанео. Благодаря. Благодаря и на комисията, и на председателката на комисията Реги. И съм сигурен, че с новият ръководител на Котер ще се справим добри, дори по-добре, отколкото в миналото. Няколко основни заключения. Основните заключения от този седми доклад показва, че кохезионната политика и кохезията работи, работят като цяло и играят основна роля, за да се увеличат инвестициите. Ако разгледате цифрите на страница 185 ще видите какво става с БВП по глава на населението. В началото имаме други цифри на страница 22, които ни показват, а, че всъщност а, кохезионната политика представлява над 80% от чужестранните инвестиции. Така че работи, наистина работи. Но въпреки всичко, ми се струва, че въпреки работата ни, въпреки значимостта на тази работа, има много странна атмосфера и искам да ви попитам. Ключов въпрос. Дали на регионалните кохезионни политики са заплашени или не? Помислете. Защото ми се струва, че кохезията сега е заплашена. Тук можем да зададем три подвъпроса. Първо, дали за бъдеще ще запазим същите финансови ресурси за следващият програмен период след 2020? Същите суми ли ще бъдат? Второ. А, условност екс анте. На страница 179 има ясна оценка за тази условност X и анте. Предложенията да се увеличи ефективността. Не също да се види дали може да се въведе с нея риска кохезионната политика да се окаже недостъпна за всички територии, защото ми се струва, че е много важно това да остане инструмент за всички територии, не само за някои. Бих предпочел другото предложение. Много по-средоточено върху ресурсите, върху резултатите, извинявайте. Та, въпросът ми е, може ли условността екс-анте да представлява риск за ограничаване на някои от териториите в Европа до достъпа до кохезионна политика? В глава 4 на 164 та страница и 168 също ясно се казва, че нивото на обществените инвестиции се увеличава и, и е по-централизирано, отколкото в миналото. Тоест, децентрализираните обществени инвестиции намаляват. Това е най-големия риск, според мен. Наистина ли можем да останем сигурни, че за в бъдеще кохезионната политика ще работи, ще се бъде управлявана на регионално и местно ниво, както сега? Или за в бъдеще ще имаме централизирана кохезионна политика? Благодаря. А сега господин Демато. Грация, президенте. Грация. Госпожа Демато, благодаря за това, че ми давате думата. Благодаря и на всички, които присъстват тук, представителите от регионите, колегите и госпожа комисаря. Ние сме изправени пред много важна задача в сферата на кохезионната политика, но трябва да гледаме нещата в очите и някои от тях не функционират. Имам предвид е, някои от е, нашите задачи. Трябва да имаме предвид, е, че някои региони бележат растеж, а други не. И трябва да кажа, че този растеж е неравномерен. Освен това, има региони, в които заетостта е ниска. Малките предприятия имат трудности да се адаптират към глобализацията и цифровизацията, също така и към зеления растеж. С две думи да се адаптират към бъдещето. Ние имаме идеи, или по-скоро трябва да ги предложим по-добре. Смятам, че процентът за политиката на разпределение трябва да остане, т.е. да се запази кохезионната политика чрез финансово подпомагане или директно финансиране от комисията. По този начин ще се финансират европейски проекти с висока добавена стойност, което би означавало, че кохезионния процес е, би се застрашил. Имам предвид е, териториалния кохезионен процес. Това е само единия стълб. Необходими са ни субсидии, не само финансови инструменти. Необходима е обща администрация, общо управление с съответни отговорности на отделните държави и региони. След това няколко думи за администрацията, за административните органи, защо не се въвежда изискване една работна програма да бъде публикувана документ, в който се обявяват обществените поръчки, за да могат предприятията, но и общинските органи да бъдат своевременно информирани. След това показателите. Винаги се говори за бруто, брутен вътрешен продукт. Обаче са необходими и други показатели. Например, социалния прогрес или Better Life Index. Това са показатели, които също могат да се използват. След това кохезия с европейския семестър – и добро управление, респективно санкции. Тази връзка, според мен, не е правилна и дори противоречи на поставените цели. Самата комисия в шестия доклад за кохезията посочва, че местните и регионални органи на властта отговарят за около 30% от държавните разходи, респективно 60% от инвестициите. така че за дефицитите отговарят много повече централни и местни органи на властта. Член 23, слава Богу, този член никога не е бил прилаган. Според мен, трябва да се насочим към решаване на основния проблем – трябва да очертаем връзката между европейския семестър и кохезионната политика и да се откажем от санкции, които биха имали само негативен ефект за органите на местната и регионална власт и за бенефициентите. Кохезионната политика не отговаря за дефицитите и инвестиционната политика провеждана експанзивно, може да се превърне добри в част от решението. Клаузите за инвестиции трябва да се преработят, за да могат инвестициите на регионално е, равнище и на национално равнище да не се включват при изчисляването на публичния дефицит. След това за синергийния ефект. Ние сме против елементи на гъвкавост, обаче бихме подкрепили идеята синергийните системи да бъдат подкрепени с преки инвестиции. Трябва всичко да бъде подложено на точна проверка и съответни проекти ще могат да бъдат финансирани чрез сертификати за отлични постижения. И сега още нещо. Искам да посоча някои специфични препоръки. Ако тук става дума за препоръки за по-добро управление, ние сме за. определени органи в момента не са в състояние да участват в програмирането, но това не означава, че кохезионната политика не трябва да се изпълнява съответно. След това административните органи трябва да бъдат подложени на контрол, трябва да има съответни органи за управление на персонала и решаване на конфликти на интереси. Ние предлагаме национален одитен орган, който е абсолютно независим от национални и регионални органи, които са бенефициенти на европейски средства. И след това единно прилагане на правилата, в тази връзка да се създаде и Европейски одитен орган. Още нещо, което е важно, искам да спомена накрая финансовите инструменти и банките ще трябва да се посочи в кохезионния доклад е, ползването на финансовите инструменти, обратната връзка от отделните територии, е, доклада на Сметната палата. Мисля, че тук е, трябва да се внесат подобрения. Също така финансовите посредници трябва да бъдат избирани много внимателно по много строги критерии. Тук трябва да действат принципите на прозрачност и отговорност. Финансиране чрез финансови посредници, респективно банки, трябва да се обвърже с изискването за предоставяне на а, данни за ефективност и специфични за отделните страни данни. Разходите за тези посредници също трябва да бъдат взети предвид – важно е колко процента достига до бенефициентите, като се приспаднат разходите. И с това приключвам. Факторът риск е много важен при финансирането с бонове. Трябва да бъдем много внимателни също и с трансфери, защото може да наблюдаваме ефект на мехур или на балон –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 Смятам, че е, работата с Котер играе важна роля и че госпожа комисарят наистина е неуморна при изпълнението на тази политика и то не само при подобни заседания, но и във всички региони на Европа. Това е наистина факт, а не само комплимент. Искам сега да се спра на една конкретна тема, а не да повтарям аргументи на тези, които се изказаха преди мен. Имам 20 годишен опит като кмет и е, като член на е, регионалната управа. Разбира се, и с различни фондове. Мога да кажа следното в тази връзка. Опасявам се, че не е, всички тези системи могат да бъдат еднакво ефективни, защото имаме различни органи на местната и регионална власт с различна идентичност и с различни компетенции. Има някои държави, където изборът на проекти и възлагането на обществен им на изпълнители не се извършва по критерии растеж, а по един твърдо установен списък. Имаме толкова и толкова средства, какви проекти ще изпълним с тях. И след това Някой се опитва да провежда отделни проекти, обаче те не са включени в плана за развитие. И след това се упражнява натиск за абсорбция, обаче ние нямаме добавената стойност, е, която е, би предложил един общ план за развитие. Така че ние наистина трябва тук да включим в по-голяма степен националните държави. Националните държави трябва да могат да кажат, че сега трябва да допълним основната инфраструктура на отделни региони и ние бихме искали за тази цел средства от регионалните и структурни фондове. Освен това, би трябвало да посочим как вече изпълнените проекти могат да бъдат смислено допълнени и как кохезията може да послужи за укрепване на отделни региони, защото в отделни региони липсва вътрешна кохезия и това се дължи на това едностранно определене на финансирането по критерии брутен национален продукт. В моя случай там, където аз работя, мога да кажа, че има много големи разлики в развитието на този регион. Благодаря. We are out of the time. Uh... Председателката закъсняваме. Ще дам думата на колегите, но ви моля, бъдете кратки. The, the, the, Председателката Координаторите говорят от името на политическите групи. Да, ще ви дам думата. Ще ви дам думата, но ви моля, бъдете кратка. Да, благодаря. А, благодаря, госпожо председател. В някои случаи, може би, трябва да определяме времето за изказвания. Искам да задам накратко няколко въпроса. Първо, Искам да напомня, че конкурентоспособността преживя много тежка криза през последните години и за това Смятам, че съревнованието между регионите може да продължи. Искам да отправя призив към госпожа комисарката, която приветствам за нейното присъствие. Въпросът с осложненията е много важен, ако искаме да ускорим нещата. Защо да не започнем дискусия с колегите от Комитета по регионите, които са тук? Защо да не започнем заедно с тях една проверка, анализ на доклада, който вие предлагате? Нека да говорим с тези, които използват е, фондовете. Нека да ги попитаме дали е, вашите предложения за упростяване са подходящи или трябва отново да ги предразгледаме. На трето място мисля, че не можем да възложим всичко на политиката по сближаване. Е, трябва е, да разделим някои неща. Е, става въпрос за управлението на европейския семестър, например, както и санкциите за унези, които не спазват правилата и политиката по сближаване, която е разработила собствени условия. Може би може да има инструменти и мисля, че можем да работим по тях. На четвърто място искам да направя предложение. Еразъм за избраните от народа. Знам, че комисията не иска и да чува за такова нещо, но мисля, че ако искаме регионалната политика да се подобри като качество, не можем да разчитаме само на бюрократи. Мисля, че трябва да заложим и на качеството на политиците, на способността им да разберат европейските предизвикателства, с други думи да вървят напред. Това е проект, който би могъл да доведе до добри резултати и би могъл да бъде включен в политиката по сближаване, възможности за обмен между е, общински съветници, например, тези, които са избрани от народа пряко, между региони, където нещата вървят добре и там, където не вървят добре. И на последно място, целите последващия програмен период се изясняват. Защо да не използваме част е, от средствата, които са останали по настоящия програмен период, е, за да е, предприемем проекти за следващия период? Една от причините за закъснението е, че регионите разработват проекти едва след като програмата е приключена, когато са получили средства и когато средствата са разпределени. Защо ни, ни помогнем да е, програмират, макар и в общи линии? Да, защо ни им помогнем да започнат да разработват проекти по въпроси, които неминуемо ще възникнат? борбата срещу промените в климата, конкурентоспособността и прочие. По този начин проектите ще са готови, когато пристигнат фондовете и те ще могат да започнат да се прилагат. Следващия изказващ се само две минути, ако обичате. Добро утро. Мисля, че това разискване се провежда по много подходящ момент за кохезионната политика – ние трябва ясно да посочим защо насърчаваме кохезионната политика и трябва да дадем политически отговори на този въпрос. Кохезионната политика възникна като реакция на нарастващото неравенство и като рамка за насърчаване на равните възможности. Ние имаме програмни периоди, в които се опитваме да преодолеем неравенството, обаче в някои региони това все още не е постигнато и дори е, различията между регионите са се увеличили. Много често има само лошо платени работни места в рамките на проектите и за това смятам, че сега е подходящият момент да стигнем до наистина ефективни решения. Сближаването, кохезията всъщност достига до сърцевината на Европа като единна структура, като една общност, основана на ценности солидарност, култура, мир и благосъстояние ако сега ние желаем кохезионна политика, трябва да поставим правилно нейната рамка. Госпожа комисарът предложи четири стълба, ние бихме могли да дискутираме по тях. Искам да се спра на първия стълб – доверието. Проблемът в европейските политики се състои в това, че най-вече органите на местната и регионална власт не чувстват достатъчно доверие. Ако искаме една друга Европа, основана на регионите, ще трябва точно това да засилим като тенденция. След това е, пакетът Юнкер, там става дума не само за средства, но и за производствен модел, който не съответства вече на нашите потребности. Аз бих искал да посоча, да, ние искаме кохезионна политика, но трябва да вземем предвид при това бедността, младите хора, застрашените региони и искам наистина да попитам вас, госпожо комисар, следното. Дали сте спечелили доверието поне на моята страна, а и на други държави членки, но не само защото вие бяхте та, на място, но и защото там са разработени добри политики с правилни приоритети. Това е допълнителна полза за Европейския съюз. Аз мисля, че тези стълбове, които сега вие очертахте, наистина са правилните. Аз искам сега Европа да бъде разтърсена, защото само по този начин можем да се справим с предизвикателствата. Господин Бакович. Вси е, се стринемо, ки сме в тези дворани и се ясно. Благодаря. Кохезионната политика е един от основните стълбове на Европейския съюз и въпреки факта, че представлява 0,3% от БВП на Европейския съюз, тя има огромно влияние върху националните политики посредством други канали. Има различни фази на кохезионната политика. Има колеги от Ирландия, които говорят за ситуацията там сега и в миналото. Също и а, разширяването на Европейския съюз, когато а, знаете, всъщност кохезионната политика изигра важна роля за развитието на новите държави членки. Така че тя има огромно влияние върху инвестициите, върху работните места, особено през изминалите години. Имаме обаче все повече проблеми за това как да покажем видимостта на кохезионната политика. На периода 2014-2016 имаше много инвестиции, които идваха още от 2013. И имаше Трудностите, посочени на страница 178, виждаме кои са фондовете, използвани в настоящия период. Също то беше задача на всички нас да гарантираме, че фондовете от този период са използвани добре. Иначе ще трябва да ги преразпределяме под новата финансова рамка. И а, предизвикателствата, свързани с иммиграцията най-вече, водят до още по-големи разминавания между градове, периферия на градовете, селските райони за 2015-2016. Заетостта в градовете се увеличи с 12%, но в други области е, не се промени въобще. Това е свързано и с цифровизацията на, на земеделските райони. А също аз работя по проекта за интелигентните градове. Трябва да създадем условия за нови работни места в Европа. Ако нямаме иновации, не можем да продължим напред. Трябва също да видим какви са предизвикателствата, както свързани с климатичните изменения, така и с зелените работни места. Кохезионната политика е тази, която прави възможно справянето с тези предизвикателства. Определено се радвам, че тук измежду нас има хора, които работят по тази тема в техните региони, в техните общини, защото точно там се създава доверието. Два двама оратори още, госпожа Малетич. Съвсем накратко. Благодаря. Приветствам този доклад. Той се средочава върху ефективността, както и постигането на целите регионални, на национално и на европейско ниво два въпроса. Първият свързан с ускоряването на прилагането в настоящият програмен период и второ, как да се приготвим по-добре за бъдещият период, той да бъде по-успешен, особено като си има предвид процеса на уеднаквяване на конвергенция. Първият въпрос, как да ускорим прилагането на практика, трябва да видим как да премахнем, примерно, липсата на, на проекти, недостатъчни а, освояване на средствата, както и проблеми свързани с собствеността и така нататък. Имаме нужда от структурни реформи. Не можем да решим този въпрос без бизнес реформи, съдебни реформи и така нататък. Но това трябва да се направи сега, за да можем да успеем в бъдеще, защото не можем за една година всичко да решим като проблеми. Трябва да започнем от основите. В настоящият програмен период можем просто да видим а, какви основни мерки можем да предприемем. Например, вече започнахме промени в регулацията за природните бедствия. Това е много, много добро, защото опитва, се опитваме тук с кохезионната политика да отговорим на нуждата, на практическите нужди на нашите граждани и да подкрепим това, което е наистина необходимо на практика. Но трябва също да помислим и за други мерки, например, каквито бяха въведени за периода 2007-2013, например, гъвкавост между приоритетите, т.е. да могат да се прехвърлят средства от а, едни проекти, с, които са с излишък, към други с дефицит. Така че трябва да можем наистина да реагираме с специфични мерки, с специфични планове за действия според а, необходимостта. И също трябва да видим дали е, трябва и как да постигнем по-висок, е, по-високи резултати в изоставащите региони. Разбира се, отговорът е добър политически микс. Но, т.е. трябва да се средоточим не само върху инвестициите, но и върху структурните реформи. И Имаме нужда и от данъчна консолидация. За тази цел също имаме нужда от повече синергия с други а, участници и други агенции. А, но за тази цел трябва да помислим кои са ни приоритетите, защото кохезионната политика е ограничена в бюджет. Нашия бюджет е сравнително малък. Затова трябва да изберем добре приоритетите и да работим в синергия с националните бюджети. Смятам, че така може да се постигне по-добре много неща. И е, относно структурните реформи имаме нужда от повече действия е, на различно ниво и също повече хармонизация между програми за национал... национални програми за реформи и оперативни програми, защото има разминаване. Националните реформи за 3 годишен, са за 3 годишен период, а за структурните реформи за 7 годишен период, така че наистина е трудно. А сега господин Нилсън. Eh, eh, eh, благодаря. Е, имам въпрос към госпожа комисаря. Много се радвам, когато чета в доклада вашето мнение за един набор от правила за всички налични фондове. Те да се отнасят и за политиката по сближаване. Това е нещо много хубаво, но всички знаем, че цялата бюрокрация, свързана с европейските проекти, се създава основно в държавите членки защото просто административните органи са изградени по определен начин в държавите членки. Та вие е, приемате ли държавите членки да създават административни структури, които създават допълнителна бюрокрация или ще бъдете по-строг към тях? Председателя, давам думата на госпожа комисария, която да отговори на въпросите. Много неща се споменаха, не знам дали ще ви е лесно. Е, госпожа Крецо, благодаря ви. Благодаря ви много за толкова много положителни идеи. Това беше и целта на заседанието да е, слушаме какво ще кажете, да ви чуем. Както вече казах, първите критики бяха, че не сме конкретни в предложението си. Е, вече казах, че комисията е, ще направи предложение за бюджета през май 2018 година. Днес започваме дискусията. В края на годината ще пристъпим към по-широко обществено допитване по бъдещата на политика на сближаването. Насърчавам всички да вземат участие. Комисията по регионално развитие на парламента, комисия Котер от Комитета на регионите. Вие сте вашите най-важни партньори. Вие работите, имате много идеи, които с удоволствие чуваме. Имаше много въпроси. Ще се опитам да отговоря на някои от тях. Може би няма да мога да отговоря на всички, но ще направя опит да е, обобщя. Като, е, е, като мото е, бих приела това, което каза господин Ван Нистелрой в самото начало. Трябва да действаме, а да не чакаме. Това трябва да бъде нашия девиз за следващите месеци. И, и ясно е, че не можем да продължим както обикновенно. когато направим предложението за следващата финансова рамка, ще има дискусии, но сега моментът е различен. Идеите от Европейския парламент, е, от Комитет на регионите, Комисия Котер е, са добре дошли. Е, искам да отговоря пряко на идеята за N плюс модернизиране. Аз смятам, че трябва да се модернизираме. Понякога сме прекалено острови, понякога прекалено гъвкави по тази схема N плюс 2. Ние смятахме, че това е стимул, но е, сега е, обмисляме възстановяването на правилата N плюс 2. Според мен е, това ще ускори прилагането и е, ще има повече стратегически програми. Господин Ван Нистелрой, вие сте прав. Е, е, тогава имаше период от 3 години и всички програми, които бяха готови по транспорта, по нашата политика за сближаване, бяха включени по ЕФФС Смяташе се, че има време до 2023 година и много държави членки сега са в ситуация, при които нямат е, нови проекти за транспортна инфраструктура, защото каквото имаха, те бяха е, включили в сет, за да получат средствата в рамките на 3 години. Така че, ако оказвате натиск на държавите членки, те се безпокоят. Ако им дадете време, решават, че имат още една година. И това забавя прилагането. Това е резултата. Те а, а, а, ако разполагат с време, те трябва да освоят аванс, после могат да чакат до 2023 година. Да, много е важно да покажем, че е в техен интерес и в интереса на гражданите. Тук парламента, комисията, Котер, е, всъщност правят едно и също в държавите членки. Това ми е въпроса. Всички ние едно и също ни правим в държавите членки. N плюс 3 е нещо важно, е, което трябва да имаме предвид. Господин Освалд. Ние наблюдаваме, ние се запознахме с доклада на Котер, господин Загар. Разбира се, че има големи разлики, има исторически разлики между изтока и запада, сега между севера и юга. И ние трябва да имаме преди всичко това. Мога да говоря е, е, за инициативата на комисията Реги имаше доста въпроси от вас, господин Котерино, госпожа Дамато. Има региони, които са по-слабо развити. А, ние искаме да им помогнем. Искаме да бъдем ясни, че в този доклад се посочва, че богатите региони извършват научно-развойна дейност без страх, но значителна част от населението се страхува от е, промени и е, трябва да има реален преход. Е, има региони, където има все по-малко индустриално производство, намалява заетостта, намалява трудовото възнаграждение. Трябва да имаме предвид и емоциите на хората. В началото началото казах, че е, тези региони въодушевено използват е, е, фондове, имат и но новите инициативи са по-бавни, отколкото в други. Така че в тези так, леги региони трябва да, да има надежда, емоции във връзка с миграцията на хората. И това трябва да се има предвид от политиците. По териториалното сближаване, за който говори господин Загър, Соколино, Дамато и друго депутати, мисля, че трябва да обърнем по-голямо внимание. Има пилотни проекти, дори през този програмен период, за да помогнем на региони, които не се справят. Ние ще видим какви са промените, ще отидем на място, за да помогнем на тези региони за да разви, разработят стратегия за економическа промяна. Та ще е, работите с комисията по иновациите, цифровизацията и да ги развивате. Аз мятам, че тази политика трябва да се реформира, да видим кои са двигателите на промените – според мен е, това е научно-развойната дейност преди всичко. Е, и индустриалният капацитет също е важен. Както казах на господин Кучелино, аз съм обезпокоена от е, леги регионите, там където от дълго време няма економически растеж, е, както с господин Дамато, ние сме от региони, където сме инвестирали, без накрая е, да видим същински економически растеж. Липса на економически растеж от десетилетия насам. Трябва да има специален проект за тези за тези а, в, в определени региони очакваме резултат. А, трябва да бъдат извършени структурни реформи. А, нашия опит сочи, че при инвестициите няма резултат, ако има изолация. Така че трябва политиката по сближаване да се съчетае с економическото управление на Европейския съюз, за да сме сигурни, че средствата се изразходват ефективно. Уверявам ви, че всичко ще бъде съразмерно, ефективно и е, всички права ще бъдат спазани. Но нещата могат да се погледнат и от друга гледна точка. Не само управление – е, положителни промени за държавите членки, как да бъдат възнаградени за успешни структурни реформи и за економическата им политика. Не говорим само за санкции, но и за награда. И ние работим с всички е, държави членки при употребата на фондове е, по така наречените региони Леги, по, по доклада, който в момента се работи, аз очаквам да видя резултата. За нас е важно при всички проучвания да сме сигурни, че така наречените леги региони имат по-голяма производителност и липсата на бизнес динамизъм е свързан с иновациите в регионите, които не са развити. И за това ние подкрепяме стратегия за интелигентна стратегия и специализация. Ние знаем, че не можем да имаме 300 региони в Европейския съюз, които да бъдат реплика на Силикон Вели, а по-скоро агротуризъм, както примерно в Холандия. Много неща могат да се развият в някои държави членки и мисля, че е много важно да се прицелим в препятствията, които са изпречени пред нас. Институционалната бюджетна политика също е свързана с регионите, които тъпчат на едно място. Комисията има много програми е, за подобряване и подкрепа на публичната администрация. Искаме да се, организ... да се увеличи ефективността, отчетността, да се модернизира публичната администрация, да се подкрепи борбата срещу корупцията. Това са много интересни идеи от госпожа Бресо, например. разъм за е, избраните от народа, тези, които са избрани да бъдат на най-високо ниво – така или иначе. Не мисля, че това е лоша идея. Е, много депутати я споменаха. Можем да я обсъдим. Знам какво стана в миналото, но а, е, ние имаме а, е, е едно предубеждение, че разъм е за студенти, за млади хора, които да пътуват, но е добре и практиците да се срещат лично. В, в полето на европейските фондове и в полето на европейската политика. Умен на добра практика, на добро поведение и след като бъдат избрани е как да поддържат различни връзки с гражданите. Тук много говорихме за така наречения градски дневен ред, Urban Agenda. Не искам да пропускам тази възможност да а, отдам дължимото на кмета на Амстердам, а, когато загубихме миналата седмица е, той беше стълб за нас. Е, е, той ни даде възможност да приемем Urban Agenda, банката в Амстердам. И тук нямаше да можем да обсъждаме градския дневен ред без годин Ванден Лан. Не знам дали сте го познавали лично, но мисля, че като административен капацитет той беше най-неустрашимия кмет, с който съм се срещала. И е, той много ни помогна като Европейска комисия по градския дневен ред. Ние ще представим доклада си по този дневен ред през следващите седмици. Исках просто да спомена господин Ван Делан, защото той беше същинска подкрепа за нас, включително и в битката вътре в комисията, за да постигнем такъв открит дневен ред. И това е пример. А знаете, имаше е, много е, много писма от страна на гражданите на Амстердам а, той комуникираше с гражданите, въпреки че беше болен и това беше голяма сила от негова страна да продължи своята дейност. Също относно а, уязвимите хора и мигрантите, разбира се, да. Ние насърчаваме всички държави членки да използват средствата от нашите фондове не само за спешни ситуации като иммиграцията, но също и за интеграция, защото без интеграция нашият континент ще се превърне в бомба с часовников механизъм за бъдещите поколения. И за това имаме нужда от спешни мерки за настаняване на хората, интеграция, за учене на език, записване на училище. Имаме нужда от социалните е, фондове, фондовете за инфраструктури. По въпросите на господин Милтенберг за а, трансграничното сътрудничество, много, много важен момент в, в комуникацията. Също смятам, че това е едно от основните постижения за тази година. Също ще видим какво ще постигнем в интелигентната цифровизация, също и а, другите ни приоритети относно съфинансирането. Смятам, че а, трябва да помислим, особено при а, тежките економически ситуации на някои региони. Знам, че не особено приятно държавите членки пак да им се искат пари, но а, смятам, че те трябва да бъдат лидерите и да ускорят прилагането на практика. Относно комуникацията, наистина смятам, че имаме голям пропуск. Миналата година не комуникирахме особено много и за това сега се опитваме да увеличим видимостта на нашата политика. Знаете, че в съвета под Малтийско председателство имахме различни идеи за държавите членки с Ориан Тайсен, колежката от Белгия, как да увеличим видимостта и благодаря на Комитета на регионите за помощта им. Благодарим за а, това, че успяхме да помогнем на всички бенефициенти, че можехме да говорим за добавената стоеност на европейските проекти. Смятам, че това е много важно и Европарометър показва, че 70% от хората, които а, са чули тази политика, имат много добри отзиви за нея. Въпросът е обаче, че много от хората не са чували за нея. Тоест, те въобще не знаят, че когато, примерно, карат по магистралата или отиват на училище, децата им, за те, това се дължи на нашата политика. 20% от кохезионната политика отива за цели като енергийния преход, борба с климатичните изменения и така нататък. Работим съвместно с комисарият Каниете, с също господин Шевчевич и искаме да продължим така, особено като взимам предвид ангажимента по КОП за 2020 но също можем да работим и по други проекти, като нисковъглеродната економика, прехода, енергийния преход, да се използват още по-добре средствата по фондовете за енергийната ефективност. Относно новите индикатори. Имаше една дискусия. Вече три години се води тази дискусия в комисията Реги и се съгласихме, че БВП на глава от населението е един вид компромисен индикатор, не окончателния. За миналия период всички знаем, че БВП на глава от населението не беше един индикатор и не ни даваше ясна представа за реалността. Така че аз наистина смятам, че трябва да включим примерно социалното включване, бедност и така нататък. Тук имаме в Белгия примерно висок БВП на глава от населението, но в някои региони има висока безработица, бедност, така че има неща, по които трябва наистина да помислим по-добре. Така че е, искаме да помислим по различните альтернативи и също да работим съвместно с вас, за да видим как можем да изградим ясни индикатори. Е, определено дискусията се очертава доста трудно. Що се отнася до борбата с безработицата, смятам, че не само социалните фондове, но и кохезионните фондове ще се борят, ще трябва да се борят с безработицата. Благодаря господин Катанео за вашето оптимизъм. Кохезионната политика работи но, както вече казахме, има държави, където над 50% от обществените инвестиции зависят от нашите фондове. Така че трябва да бъдем честни и открити. Питате дали тази политика е критикувана и поставена под риск. Това е реалността. Имаме нови предизвикателства, много неотговорени въпроси. Не знаем как преговорите по Брексит ще приключат. Така че как, как ще запълним тази празнота? Как ще въведем предизвикателства като а, иммиграция, външна, вътрешна сигурност? А, и смятам, че трябва да бъдем амбициозни и да имаме амбицията да излезем със същият бюджет. А също, ако не сме достатъчно амбициозни и не работим заедно с държавите членки, за да видим как да разширим собствените си ресурси и как държавите членки искат да ни помогнат да запълним празнотата, може би кохезионната политика ще, е, ще няма да бъде толкова ефективна. Но така иначе аз се боря за най-добрият вариант за бъдещето на кохезионната политика. Мисля, че трябва да се борим с предразсъдъците, които казват, че тази политика е устаряла. Вярно, че не е имало реформи отдавна – Но е вярно, че трябва да адаптираме тази политика и за към нови предизвикателства. Говорихте за условността екс-анте. Смятам, че тя вече доведе до значителни резултати и е едно от основните условия за инвестициите, за успеха на инвестициите, така че смятам, че и за в бъдеще трябва да остане. Но трябва да я упростим. Също местните власти имат ключова роля защото знаят най-добре проблемите на терена. И господин Спиридон говорихте за, мес... за ролята на местните е, власти. Знаете, че има партньорско споразумение и оперативните програми а, идват заедно с а, други цели. А, госпожо Бресо, Опростяването ми беше всъщност един от приоритетите ми още от първият месец на, на встъпването в длъжност – и, както вече казах, надявам се, че с трилога по Омнибус нещата ще вървят добре и ще могат да се използват всички тези мерки. Но така или иначе смятам, че трябва да направим дори повече следващия програмен период. Там се изготвят и нови критерии. Благодаря господина Тифарас. Сигурна съм, че не само Гърция, но и е, целият Европейски съюз е, ще се възползва от кохезионната политика там, където е необходима. Е, знаете, в Гърция имахме специфична ситуация, такава беше и в Италия. И се радваме, че успяхме да променим законодателството достатъчно бързо, за да помогнем на държави като Италия и Гърция с природни бедствия. В такъв случай 95% от сумите могат да бъдат използвани за реконструкция, за възстановяване. И идеята е да няма дълги, и тежки процедури относно прилагането на практика, госпожа Малетич Смятам, че предишният период показва една бавна абсорбция, бавно освояване на средствата, но това не е нещо изключително като проблем. И мога да кажа на всички, виждаме, че прилагането на практика определено се ускори за този програмен период. Видимо се освоиха по-бързо средствата, близо 40% повече и а, 24% от основните проекти вече а, очакват а, одобряване и средствата по а, тях ще последват. Така че а, смятам, че работим устойчиво и сега се опитваме да видим кои програми не дават достатъчно добри резултати и се сътрудничим в, с властите, за да разрешим ситуацията. Относно последния въпрос, господин Нилсен. Оставам. Знаете, че винаги съм на разположение да работя в тази насока. Много пъти съм дискутирала с държавите членки. Имаме 600 страници регламент. 2000 страници насоки едва ли не, за да а, обясним на бенефициентите как да тълкуват вашите регламенти. А, така че а, много хора казват писани от европейските средства. Смятам, че трябва да сме наясно с последиците и също трябва да а, разрешим този въпрос, защото непрекъснато а, законодателствата добавят неща, добавят неща, за да се застраховат и презастраховат. И в крайна сметка бенефициентите казват, ами благодарим, няма да използваме структурните фондове, защото е много сложно. И смятам, че през 21 век е напълно ненормално да имаме проекти от 7000 страници с а, различни примери, детайли, подписи а, в, а, на хартиен формат, а, като може бе, да комуникираме и по мейл. И смятам, че а, диференцирането е важно. Едно е да имаме 5% обществени инвестиции, разбира се, или пък 60% обществени инвестиции. Трябва да видим също какво ще каже и сметната палата при големите бюджетни средства. Така или иначе ще се средоточим повече върху резултатите и смятам, че бенефициентите трябва да отделят повече време за прилагането на проекта, а не за а, бюрокрация и бумащина. Благодаря за всичко. Мисля, че едно нещо е ясно, а именно, че кохезионната политика е тук, за да намали разминаванията между отделните региони и държавите членки и да помогне на тези региони от економическа и социална гледна точка, защото смятам, че е много важно да се разбере, че кохезионната политика – всъщност държи Европа днес заедно. И тъй като периода е много труден, смятам, че бихме могли да покажем заедно, че работим за тези 500 милиона европейци, за малките средни предприятия, за общините, за нашите граждани и че не го правим за нас тук в Брюксел, а за тези наши граждани над 500 милиона. Благодаря. Okay, thank you. Thank you very much. Председателката благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за подробните отговори. Това беше много ползотворна дискусия. Благодаря на всички членове на комисия Котер. Благодаря на всички членове на комисия Реги. Закривам съвместното ни заседание на тази точка. Но преди това ще дам думата на господин Освалт, който да направи заключения и е, който да приключи заседанието. Благодаря. Съвсем накратко, е, тъй като около един час е, е, проточихме заседанието. Много от вас може би трябва да са на друго място. Искам да кажа две основни неща. Е, е, ние, ние говорим за Алианс, е, е, Кохизионен алианс. Идете на www.cohesionalliance.com и ще се запознаете с тази инициатива. Благодаря, госпожо Михайлова, благодаря, госпожо комисар, благодаря на всички, които останаха до тук. Виждам, че не можете да чакате до следващото ни съвместно заседание. Трябва тези съвместни заседания да се правят много по-често по средата на годината. Виждам, че има много проблеми, които трябва да обсъдим сега. Благодаря. Благодаря. Искам да ви поканя до вечера на Скоар ще има чудесно представяне на 24 проекта. Господин Ван Нистелрой и аз ще връчим награди. Не знаем кои са наградените. Имаше 100 проекта, които бяха подбрани. Каня ви в 7 часа, мисля, че в 7 часа на Скуар ще има и развлечения и най-инновативните, най-творческите проекти ще получат награда проекти от цяла Европа. Може би ще прекараме приятна вечер заедно, за да празнуваме наградите. Председателката, благодаря. Това ще бъде чудесен край на вечерта. Ние сега обаче трябва да продължим да работим. Благодаря ви за участието. Продължаваме с заседанието на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент.

Members... Дами и господа, мога ли да помоля членовете на комисията Реги на Европейски парламент да вземат местата си? Okay. Uh, we can start... И така, можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред на заседанието на комисия Реги, а именно проучване, поручено от тематичен отдел Б относно финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Преди известно време е, Регис се обърна към тематичен отдел, е, който подкрепя отдел Б, който разработва политика да разработи проучване по финансовите инструменти. Тъй като е, в момента ние изпълняваме период 2014-2020 ако обичате, е, мога ли да ви помоля да запазите тишина? Благодаря. Та, проучването се спира на доказателства от предходния период 2 и законодателната рамка от 2007 до 2013 година, по силата на която финансовите инструменти се спират само на три теми – градско развитие, малки и средни предприятия и енергийна ефективност и обновяеми източници при проучването е, се, е, изпол... се преценява употребата на финансовите инструменти за енергийна ефективност и възнамяема енергия. Проучването ще бъде представено от е, водещите ги госпожа Фиона Уишлейт и госпожа Рона Майки. И двете тя е, представлява Центъра за изследване на европейските политики е в университет Стратклайт. Имаме ограничено време, разбира се. И за това е, бих помолила а, първо да се пристъпи към представенето на проучването и след това обмен на мнения с депутати от комисията Реги. Скъпи дами, имате думата. Uh, good morning and uh, thank you very much, or good afternoon, I'm sorry. Um, uh, thank you very much. Добър ден на всички. Благодаря, госпожо Михайлова, за вашето представяне. Благодаря ви за това, че ни поканихте да направим представенето на това проучване. И ви благодаря за това, че ни възложихте това проучване. Мисля, че резултатите вече са разпространени, е, така че съвсем накратко ще ви запознаем с основните източници на финансиране и ще обобщим основните резултати от доклада. Структурата на представянето. Um, first, I'll just make some brief comments on the... Първо ще се спра на политиката и общата обстановка. После ще ви запозная с за а, подкрепата за енергийната ефективност на обновяемите източници, основно чрез определени финансови инструменти. После ще ви запозная с това, кои инструменти се прилагат на практика, съобразно определени конкретни случаи, казуси, включени в доклада и накрая какви полуки са направени е, и накрая ще направя няколко забележки върху резултатите от финансовите инструменти инструменти и няколко препоръки. И така, Политиката, въз основа на която е направено проучването, е доста сложно. Имаме е, взаимосвързани политически въпроси. Е, те са свързани помежду си, но имат и собствени права. Е, първо, инициативата Европа 2020, която включва определени цели за 20% е, обновяеми източници от потреблението и спестяване на енергия до 20%. До 2030 година тези цели са още по-амбициозни. Е, второ е ударението върху финансовите инструменти в политиката на Европейския съюз. Финансовите инструменти се възприемат е, с е, предимства на място. Те могат да подобрят политиката по инвестициите, а също така и разходосъобразността е, при по-устойчиви политики. Но тяхното прилагане на практика буди доста предизвикателства. И на трето място ролята на европейските структурни инвестиционни фондове за инвестиции в нисковъглеродна економика. Това е нова тенденция в политиката, но включва участието на различни партньори по регулаторна рамка, която вече е доста сложна. когато се спрем на политиката за енергийна ефективност и обновяеми източници, трябва да имаме предвид е, широк контекст, разликите между страните, разликите в климата, например. Това е, е предизвикателство за енергийната ефективност и спестяването на енергия от основните потребители. Естествените ресурси също са различни и това предполага и разлики при обновяемите източници, като например вятър, морска енергия и така нататък. Политиката по строителството също е различно и по този... Строителството е различно и за това няма достатъчна енергийна ефективност. Освен това, в отделните отрасли начините на спестяване на енергия е различно. Възможността да се прилагат мерки за енергийна ефективност и обновяване възобновяеми източници е, също са различни е, също са различни не само между страните, но дори и вътре в отделна страна. Е, много е важно общия пейзаж на енергийната ефективност е сложен. Това включва различни източници на финансиране. Те са европейски, национални и поднационални. Ако докладът е пред очите ви на, доклад, на страница 28, виждате пример за, институ... за институциите в Германия. Виждате какви са институциите в Германия, например, за да видите как се прилагат нещата на практика. Важното е да се види и размера на разходите, които трябва да се направят, за да се постигнат целите по измененията в климата. Комисията смята, че трябва да има 2000 за енергийна ефективност и 6000 2 е, е, е, милиарда и 6 милиарда за енергийна ефективност и обновяеми източници. Те се финансират по Европейския структурен фонд и по Европейски инвестиционен фонд. Е, сега, като имаме предвид тези разноски в по-големи подробности, виждате от графиката, че има значително увеличение на разходите по енергийна ефективност и обновяеми източници от 2014 до 2020 спрямо периода 2007-2013. През 2013 разходите са около 12 е, милиарда, само 4% от средствата, които се отпускат по е, кохезионната политика. През следващия период е, тук имаме вече 9%. 9% от тази сума. Е, по-конкретно, по енергийната ефективност и обновяемите източници виждате чувствителна промяна между двата периода, не само по общите нива на направените разходи. През 2013 година финансовите инструменти е, за енергийна ефективност използват 10 страни. Въпреки това, е, е, средствата не се използват е, пълноправно, защото и при много програми за развитие се подкрепя също енергийната ефективност. Но това е само малък процент от фондовете, които са предвидени по енергийните, по, по, по различните финансови инструменти. До края на 2015 година 467 е, милиона евро са платени по финансови инструменти, но само половината от тях е, са достигнали до проекти и са достигнали до крайния бенефициент. Им, минал седмица беше публикуван доклад и там се предполага, че тези резултати ще бъдат по-добри в края на програмния период. От 2014 до 2020 година средствата почти са се отроили. 20 държави членки е, искат да използват финансови инструменти за нисковъглеродна економика и инвестиции в нея и е, са около 300 милиона е, са използвани. Това е 8 е, пъти повече от средствата от предишния период. Чувствително увеличение. Но първият доклад по прилагането на финансовите инструменти през новия период посочва, че напредъка е бавен. В края на 2015 година само 34 милиона са стигнали до крайния потребител. Е, това е само втората година от програмния период и може да се очаква чувствителен напредък през следващия доклад, който ще бъде готов в по-късно тази година. Основна характеристика на подкрепата за енергийна ефективност и обновяеми източници е, е, е различния вид проекти. Е, финансовите инструменти по ФФС е, имат за цел четири области – енергийна ефективност и жилищно строителство, е, строителство по принцип, инвестиции, инвестиции в енергийна ефективност и обновяеми източници и инвестиции в нови технологии за енергийна ефективност и обновяеми източници. И всеки определен тип се характеризира с различен пазар и различни коефициенти на намеса. Примерно при жилищното строителство те се въздържат да инвестират в енергийни економики, защото инвестициите се връщат трудно. Е, има труден достъп до инвестиции е, поради е, сложното естество на самите проекти. Така че това са препятствия при финансиране на проекти в тази област решенията за финансиране са различни трябва да се намерят е, най-подходящите инструменти, особено при жилищно строителство. Е, те могат да се стандартизират обаче при банките, е, които извършват финансови услуги на клиенти. Примерно, когато има инвестиции в инфраструктура или в комунални услуги, тук вече имаме повече иновативни проекти. Е, при проучването има различни примери за финансови инструменти от последния финансов период. Естония и Словакия са прилагали схеми за жилищно строителство, за да има на изолация, например. Виждате, че имаме много инвестиции за сходен вид проекти. За разлика от това обаче в Испания, така нареченията схема ФИДЕ, се подкрепят различни проекти от транспорт до слънчеви батерии, интелигентно строителство и публични места. В Обединеното кралство имаме конкретен пример за инвестиции в малки предприятия, които прилагат иновативни проекти. Тук също е, броя на инвестициите е значително малък. Това са разнообразни финансови инструменти от гледна точка както на бюджета, така и на крайните потребители. Е, също така имаше големи промени е, в регламентите, които засегнаха финансовите инструменти. Както чухте и в предишната сесия, Имаше оплаквания колко тежки са, опла... са регламентите за прилагане и, и съответно бяха произведени доста нови, които бяха много по-добре оплътнени, така да се каже, от правна гледна точка. Също има насоки как да се прилагат на практика тези регламент, регламенти, вследствие на което се получиха още доста осложнения. Имаше също така една платформа, наречена Компас, която да помага. И също има и други, които са един вид като шаблонни инструменти за различните фондове. Това се счита за подобрение спрямо от бенефициентите, но остават още доста предизвикателства. Някои от предизвикателствата са същите, както при енергийната ефективност, също така и при ВЕИ източниците. Там имаме ни същи проблеми с финансовите източни... инструменти. Правната рамка се счита за много сложна. Насоките идват късно и много често показват модели, които не работят и са неадекватни за контекста или имат много малко влияние. Държавните помощи също са особено проблематични, най-вече заради а, неадекватно също. А, изборът на инструменти също е проблематичен. А, има несигурност как точно трябва да се процедира, дали да има обществена поръчка и така нататък. Други предизвикателства а, са свързани с а, а, проектите, с нисковъглеродните проекти. Те, там се ангажират заинтересованите страни, които обаче не се запознати особено добре. А, и също има и незапознато с новите техники за инвестиране в нисковъглеродни проекти. Трябва също да се разгледа нуждата от техническа експертиза и квалифицирано управление на средствата. Това не е лесно за намиране. Такъв е случай с някои бенефициенти, които а, се страхуват да инвестират в а, подобни нови инструменти поради непознаване на материята и на финансирането и затова остават с стандартните, които опознават. Както показва докладът, контекстът е доста разнообразен. В този случай прехвърлянето на резултатите от едно законодателство към други също е много проблематично. Важно е също да се развие нова визия за това как да имаме устойчиво развитие и също да видим какви дейности могат да бъдат развити, така както го поде вече естонското председателство. Трябва да увеличим също а, информираността и а, това може да бъде допълнено и с а, проучвания за изпълнението на местно ниво може да има няколко проекти, примерно, които да играят водеща роля. Това са проекти, които са функционирали вече добре и са адаптирани към обстоятелствата. Също има нужда от гъвкавост. Много от проучванията показват, че има промени по време на периода и някои от промените е, са огромни. И е, съответно трябва да предвидим начин за адаптиране. Също трябва мерките да бъдат създадени спрямо местните условия, така че да отговарят на специфичните културни и економически условия. И нещо друго, трудно е да се прехвърлят добри практики от една държава в друга. Но може да се получим от предишните програмни периоди в същите държави членки и да разгледаме както енергийния сектор, а, така и да видим опит с а, прилагане на практика. А сега а, постиженията или резултатите трудно може да бъде направена оценка. Трудно е да се измери успеха на какъвто и да било тип финансови инструменти. Второ, много е трудно да се измери успеха на всякакви типове подкрепещи инструменти за енергийните източници ВИ. А пък заедно става още по-сложно. Също има много дълъг период на а, стартиране. Продължителността на периода също зависи. А, продължителността на източника също. Има въпроси, свързани с а, устойчивостта, за тези а, критерии. Някои от тях а, са критикувани за, и че не пасват за всички типове енергия. Например, а, схемите за кредити, за отпускане на кредити в Естония за реновации бяха изоставени, защото всъщност не функционираха правилно и се започна друг тип схеми така че не може да имаме единен стандартизиран индикатор. Проучването не е толкова препоръка, ориентирана към директна употреба, а по-скоро даване на, на някакви идеи, на някакви насоки. И всъщност има за цел да каже, че всъщност ефекта на финансовите инструменти трябва да бъде разглеждано отделно спрямо ефекта на резултатите от тях. И също има нужда от период на регулаторна стабилност. Сега вече властите се научиха как да използват съществуващите регламенти. И ще бъде голяма каша, ако въведем нови радикални промени за близко бъдеще по-скоро нека да използваме по-пълноценно съществуващите с техническа помощ и е, други. И накрая, нека да има по-точна и качествена оценка. Не просто е, по въпросите, свързани с процеса, а просто да се разбере какво работи и какво работи добре. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за проучването. Благодаря ви за представенето му днес. Колеги, имате думата. Е, времето ни е абсолютно ограничено. 15 е, минути. Ако някой иска да направи коментар или да зададе въпрос, сега е момент. Всичко ли е ясно? Имате ли нещо да добавите? Е, някой от е, екипа, който е направил проучването, има ли да добави нещо? Um, I don't think so. Uh... Не мисля, че имаме какво да добавим. О, още повече, че това обобщение беше доста кратко. Uh, мисля, че едно от нещата, които стават ясни е колко трудни остават е, финансовите инструменти за много от участниците. Ако трябва да се добави нещо към нещо, което вече е достатъчно сложно, е, техническите аспекти по енергийната ефективност и обновяемите източници осложнява е, нещата още повече, прави ги още по-трудни мисля, че от гледна точка на оценката е важно да се каже, е, че трябва да има по-качествена преценка на това как работят тези финансови инструменти. Ние нямаме ясна представа за това кое е ефективно, е, дали вятърните централи, е, е, или е, черпане на средства от е, частния сектор. Но средствата не винаги стигат до бенефициентите, особено когато нещата вървят напред, като например възможността, предвидена в Естония, за развиване на пазар в тази област или проучване на това как домакинствата реагират положително на е, подобряването на качеството на живота и е, по-низките сметки за отопление вследствие на такива инвестиции. Е, за момента това не е отразено в показателите за резултати. Нещо друго, което е важна схемата в Обедненото кралство, е, там имаше малко предприятие, насочено към финансови инструменти, насърчава се инвестиции в иновативни проекти. Едно от нещата, които аз можах да направя, да преценя какви инвестиции не са финансирани само от публични финансови инструменти, а и от частния сектор. Това е пример за успех, но той не е отразен в стандартизираното проучване за постижения. Председателката, благодаря. Това беше важно да се отбележи. Е, мисля, че е, сега е, колегите ще имат време да се запознаят с вашето поручване и тогава ще ви зададат повече въпроси. Така или иначе, държа да ви благодаря за представеното поручване. Благодаря ви за това, че дойдохте на нашето заседание. Ние продължаваме с работата по дневния ни ред а именно одобряване на решенията на координаторите, е, комисията реаги и получи решенията на координаторите. Можем ли да ги одобрим? Да. Няма коментари. После, по точка разни, госпожа Крел искаше да уведоми комисията е, за преговорите по Омнибус. Можете да ме информирате мен, казва председателката. Виждам а, е, или по-скоро искам да се ориентирам с колко време разполагам. Вероятно тук има някои докладчици в сянка, те винаги присъстват, така че мисля, че мога да бъда кратка. Ние бележим добър напредък в тристранните преговори. Комисията, съветът и парламента, трите институции проявяват готовност към компромиси, което води до тем, че ние действаме много бързо – Доколкото правилно разбирам, Бач и Конт е, преговарят значително по-бавно, което през следващите дни може да доведе до проблеми, защото на някои места ние можем само принципно да вземем отношение, да речем при финансовите инструменти или при проверките. Можем принципно да кажем, че сме съгласни, обаче всичко трябва да бъде съпоставено с резултатите от преговорите във връзка с финансовия регламент. Ще видим. Това, което мене ме интересува лично, започвам поред. Първо фонда за солидарност. Тук, например, няма постигнато споразумение. Ние искаме упростяване на процедурата. Съветът не проявява готовност да говори с нас за това, докато не бъдат днесени съответни изменения в финансовия регламент и по тази причина, тъй като няма до сега споразумение, утре ще разговарям с госпожа Грескле, която е основен докладчик и ще се опитам да постигнем споразумение. При Европейския регионален фонд няма споразумение също нито по проектите за туризъм и култура, като тук искам да дам на указание на колегите, мисля, че някои държави членки тук упражняват много силно лоби, указанието, което ни даде комисията е да се представи определена схема от комисията Реги. Комисията посочва, че 80% от всички проекти са под тези прагове. За тези прагове става дума, които ние трябва да предложим и всъщност тук вече трябва да се предвиди възможност за изпълнение, така че днес мога само да настоявам парламентът да заеме твърда позиция. Има някои проблеми, чието причини се крият в различния подход на държавите членки, например е, дефиницията на бенефициент или пък как е, да се уреждат нещата с финансовите институти. Това беше в Италия проблем, но смятам, че можем да намерим компромис. Имаме вече постигнати много компромиси, също и по финансовите инструменти. Между другото, има съответствие между председателството и парламента за заличаване на член 30А, където става дума за това, че е, ези фондовете трябва да върнат средства на комисията, за да могат те при Е, е и Б да се използват като гаранция за ЕФСИ. Комисията тук ще излезе с декларация. Освен това, пропуснах да спомена нещо при ЕФРР. Става дума за един текст, който се отнася за бежанците. Изненадващо е, че това не е толкова просто, защото ако използваме формулировката, която установихме в Реги, би могло местата за приемане на бежанци да не получават подкрепа, защото в момента хората, които пристигат, още нямат международен статут. Ние не искаме това. Искаме тези хора още при самото пристигане да получават подкрепа. Следващия проблем непридружени и малолетни, те е, също не непременно трябва да имат международно признат статут, обаче те, от друга страна, разполагат с особени възможности в отделни държави членки и това не трябва да се изключва. Така че ще трябва да намерим формулировка, която да покрива всичко това. Ще обсъдя въпроса с докладчиците Сянка. Честно трябва да кажа, че съм склонна да приемем първоначалното предложение на комисията, но окончателният ми отговор ще бъде след обсъждането на срещата с докладчиците в Сянка. В действителност има някои неща, които още не са изяснени също и по отношение на финансовите инструменти, например гаранциите при загуба на а, субсидии, е, помощи или пък е, въпросите свързани с съфинансирането при ЕФСИ, да речем, ние предлагаме да се запази основната идея на кохезионната политика и да се предвиди възможност в определени случаи за съфинансиране. Трябва обаче с комисията да обсъдим докъде можем да стигнем, дали можем да постигнем компромис и след това Мога да посоча, че парламентът с голяма увереност мисли, че трябва да е, казва на всички какво да правят е, и какво да не правят. Затова в Реги приехме едно изменение, което е, всъщност дава указания на Европейската сметна палата да извършва определени проекти и да извър... да изготвя след това доклади. Казахме и на съответните правни служби, че нямаме такива компетенции в парламента. И една много спорна точка, точно по нея ще трябва да поработим повече, е въпроса за видимостта на проектите. Ние всички сме свидетели на това в нашите региони, че е, няма достатъчно комуникация по това колко средства по регионални проекти постъпват от европейския бюджет, поради което съм внесла съответни изменения. Комисията и съветът подчертават, че смятат идеята за прекрасна, обаче моля да не се променя нищо и още повече да не се посочват конкретни е, цифри. Ние говорим тук за минимален бюджет на проекти с определен обем. Е, те да бъдат представени по-ясно. Комисията сега внесе предложения, което приема или по-скоро включва голяма част от нашите предложения, с изключение на цифровите данни, но смятам, че тук отношението трябва да бъде сериозно и то по едно време, в което към Европейския съюз има много голям скептицизъм. Утре на тристранната среща ще разговаряме по всички тези неща, ще видим как ще вървим по-нататък, но ми се струва, че точно тези въпроси ще бъдат много спорни и накрая енергийната ефективност, тук вече ясно показахме, е, тук е, позицията вече на съвета и на парламента беше сходна, че искаме е, нови форми на управление. Тук комисията също ще даде своето становище под формата на декларация. Чух, че Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол смятат през януари да се приключи с тристранните срещи. Това предполага повече време, което на нас ще даде възможно да обсъдим някои въпроси малко по-подробно. Като цяло, съм положително изненадана, че работата до сега напредва много добре. Благодаря. Thank you. Thank you very much. This is, really very Благодаря. Много, много положително послание. Наистина темата е доста сложна и наистина е трудно хем да запазим нашите извънредни компетенции, изключителни компетенции, хем едновременно с това да работим и да следваме насоката. Така че трябва да бъдем гъвкави. Благодаря. Благодаря за позицията на Реги. И ще продължим а, и днес и утре с а, заседание на а, в сянка и трилог. Това беше последното по точка разни. Има ли нещо друго? Господин Ван Нестерой не е тук, така че няма нищо друго. Добре. Нека да ви напомня, че следващото заседание ще се състои в сряда, 22 ноември, от 3 часа след обед. И на 23 е, ноември, следващия ден четвъртък, от 9 сутринта. Това е последното послание от, от мен за днес. Председателката благодари любезно и на преводачите. Тежка натоварена сесия имахме тази сутрин. Закривам заседанието.